Е, е, с член 74 от правилника на парламента. Заглавията на актовете ще бъдат е, публикувани в протокола на днешното заседание. От НП, от социалисти и демократи са постъпили. Е, номинации за членства на комисии и делегации на парламента. Списъкът е публикуван. Ако няма възражения, ще смятаме, че те са приети. До утре ще може да правите възражения. И сега по дневния ред на 5 май 2011 година бе прият той от председателския съвет съгласно 173 член от правилника. Дневният ред е, прие, е, е прият от председателския съвет. Процедурен въпрос, доколкото разбирам. На господин председател. Поради твърде сериозните събития от вчера, в Куба вероятно вие все още не сте научил за тях, но Хуан Билфедо Сото и Гарсия, кубински дисидент, е бил убит на обществено място в Санта Клара от полицията. Имайки предвид чувствителността, с която се отнася Европейският парламент към въпросите за правата на човека, в качеството си на председател, вие би следвало да настоявате за независимо разследване на този случай. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Разбира се, ако наистина се е случило подобно събитие, ние ще реагираме точно както предложихте и